Domnă președintă! Председател. Good afternoon, colleagues. The sitting is... Uh, Добър ден, колеги. Започваме отново нашата работа. Протоколът вчерашното заседание са на разположение.